Ξεκινούμε. Започваме. С обясненията на вода по доклада Байцекер. Госпожа фон Шторх има думата. Благодаря, господин председател. Става дума за виртуални валути като биткоин. Е, вярно е, истина е, че виртуалните валути могат да имат положителни въздействия, могат да се спестят милиарди. Това може да е качествен скок – в децентрализирането, но това децентрализиране не може да бъде подложено на данъчен контрол. И това е, е проблемът на бюрократите, защото едно регулиране има нужда от централизиране. И тази безпомощност на бюрократите е просмукана в е, доклада но в крайна сметка имаме нужда от нова технология без и без контрол от комисията и ЕЦБ. Е е Бюрократите трябва да не пипат виртуалната валута и биткоина, затова гласувах против. Благодаря. Господин Мамикинс. Paldies jums priekšsēdētāji kungs. Kopš to lietošanas sākuma septiņus gadus atpakaļ bija от възникването на биткоин като валута преди 7 години, както и на други виртуални валути. Технологиите се отразяват на финансовите пазари и на други отрасли. Това означава, че трябва да се направи оценка на въздействието на тези валути и на основните принципи за тяхното регулиране. Виртуалната валута би могла да намалява разходите за транзакции, особено при трансгранични транзакции. Може да се използва и в областта на сигурността и за подобряването на скоростта на тези прехвърляния. Благодаря за една минута. Думата има господин Полчак. Дякую, пане за уделени слова. Я съм Благодаря. Аз е, подкрепих този доклад. Но, за разлика от преждеговорившите колеги, искам да ви предупреда. Предупреда, за интегрирането на виртуалните валути без регулация, поне в началото не може да се регулира всяка човешка дейност, това е така, но стабилността на финансовата система и възможността за негативни последици от виртуалните валути ни налага като законодатели регулиране – тук има възможност да се спечелят големи суми, суми, които могат да се спечелят от престъпния свят, могат да се създадат спекулативни бла... балони, които могат да срутят цялата финансова система. Благодаря. Сега преминаваме към доклада Келер. Господин Мамикенс. Мамикенс, ехете то лово. Paldies jums priekšsēd благодаря, господин председател. Преди няколко години започна миграционна криза и от тогава насам в, в Швеция постъпиха над 170 хиляди моби за убежище. Това е на глава от населението, това е най-високото ниво по света. По, реш... според решението на Европейския съюз. Швеция би трябвало да приеме 3000 от Гърция, 4000 от Италия, имайки предвид броя на вече пристигналите бежанци. Това едва ли е реално. Госпожа Маковей, благодаря и аз подкрепям искането на Швеция за замразяване за 12 месеца за разпределение на квоти по бежанци. В Швеция влязаха повече от 400 хиляди беженци през 2016 година, което оказа огромен натиск върху страната, което има отрицателен е, ефект върху способността на страната да обработва мобите. Всички държави членки трябва да имат възможност за задействане на защитния механизъм, когато бъдат изправени пред неотложна ситуация, както е и случая с бежанците, както е случая с Швеция. Сега думата има Кораца Билд. Парламентът гласува с голямо мнозинство да подкрепи Швеция и поиска преустановяване за една година програмата за релокализация на търсещите обежище в Гърция. Признава се съвсем правилно, че Швеция е приела много повече беженци, отколкото другите страни. И положението е е извънредно. Необходимо е да се преустанови приемането за целите на реорганизация, за да може, когато отново бъде подновено, да може да се предоставят достатъчно достойни условия. Междувременно и другите страни трябва да поемат своята отговорност. Всички 28 трябва да го направят. Благодаря, давам думата за резолюцията, която е следва на господин Мамики за трети път. Благодаря. Трансатлантическите отношения между Европейския съюз, Канада и Штатите са едни от най-оживените отношения в света. В техния, тяхното финансово изражение е също важно – 15 терабита на секунда е трафика на, на преноса на данни. Очакваме от 2014 година с 54% са се увеличили дигиталните услуги от щатите. Това е много важен аспект – на трансатлантическите отношения. Затова аз подкрепих доклада, защото той е важен за Европейския съюз. Благодаря. А сега господа Жак Кертон Дарлинг. Благодаря, господин председател. Енергийната бедност застрашава над 50 милиона европейци. Навсякъде в Европейския съюз хората а, трудно успяват да отоплят домовете си. Това е неприемливо. В мой избирателен район това се отразява на един от всеки 10 а, домове. Никой не трябва да бъде принуден да изключва отоплението в най-студените зимни дни. Никой не трябва да бъде принуждаван да избира между отопление и храна. Този доклад, е, ако бъде, е, е, бъдат прияти неговите препоръки, ще даде много възможности за справяне с енергийната бедност, включително чрез областяване на потребителите, така че те да могат да намерят най-добрите предложения и да могат с лекота да преустановят зависимостта си от неприемливи тарифи. Също така се слага край на нелоялните търговски практики и се предприемат конкретни мерки за уязвимите потребители. Докладът очертава ясен план за работа. Благодаря, господин Мамикин, си има думата. Благодаря, господин председател. В момента Европейския съюз извършва енергийна реформа, като целта е да се създаде децентрализирана система, основана на възобновяемите енергийни източници. Основната ни цел е да се, се, да се развие устойчива е, енергетика в дългосрочен план. Така че хората да могат е, да си произвеждат сами енергията, особено в слабо населените райони, както и да имат е, възможността да избират своите доставчици. В дългосрочен план мисля, че можем да се освободим от енергийните монополи. В някои страни това е все още проблем. Благодаря, госпожа Маковей. Благодаря, господин председател. Централизираните системи за отопление са остарели. Е, трябват ни е, ефикасни, ефективни системи, които са основани на възобновяема енергия. Е, тук имаме нужда от повече информация за потребителите, как да потребяват по-малко и да пестят повече. На следващо място имаме нужда от повече информация за потребителите, какви са альтернативите за, да, за избиране на операторите и по-високо равнище на защита на потребителите. Подкрепям този доклад, но остава да видим как да дефинираме енергийната бедност, защото всяка държава членка има различни енергийни потребности и енергиен и е, е енергоснабдяване. Така че разходите са различни. Във всички случаи трябва да се борим срещу енергийната бедност. Този доклад е нужен. Благодаря. Господин Полчак. Я еднозначно подпорую проект Енергетическа уния. Подпорую. Благодаря. Подкрепям е, единият пазар въпреки това, трябва да сме много внимателни, защото трябва да преценим кои мерки са необходими на европейско равнище и кои мерки трябва да се прилагат, приложат на национално равнище. Харесва ми в доклада, че той се опитва да укрепи конкурентоспособността на Европейския съюз – освен това, друга положителна характеристика е изискването за прозрачност. А също така ми харесва <clears throat> формулирането на един добре функциониращ единен пазар. Важно е да защитим потребителите от енергийна бедност. Това е важно за нас като законодатели. Благодаря. А сега преминаваме към доклада е арена. Бедността през призмата на равенството на между говорим. Господин Скрипек, уважаеми господин председател, говорим за бедността сред жените и е, за връзката с равнопоставеността между жените и мъжете. Повтарям, жените и мъжете. Кои са документите, които подчертават а, правата на някои групи, които се дефинират а, по своята сексуална ориентация. Ако искаме да се справим с бедността сред жените, трябва да се предприемат мерки срещу неприемливите разлики в заплащането, също да се вземе предвид, че жените често прекарват години от своята кариера, грижайки се за децата, трябва да се вземат предвид уязвимите групи, един самотните жени, жените застрашени от безработица, трябва да се борим срещу бедността сред жените и не мисля, че не е, е и, и това те дали са хетеросексуални, хомосексуални, бисексуални или трансполови, няма никакво значение в този контекст. Не може да се използва доклад за бедност, бедността сред жените, за да се провежда признаването на права на различни групи. Думата има господин Мамики. Благодаря, господин председател. 64 милиона жени и 57 милиона мъже в Европейския съюз живеят в бедност. Броят на жените е много по-голям и те страдат много повече от бедността и социалната изолация. Ето защо ние трябва да споменем ужасния факт, че на жените им е трудно да бъдат професионално активни по различни причини. Предлагам комисията да предприеме максимално бързо работа по глобална инициатива за посрещане на нуждите на майките и бащите, и техните е, специ... и специални помощи за тях. Благодаря, господин Мамикинс. Сега за следващия доклад имаме двама души. Господин Мамикинс, няма нужда да сядате. Пак имате думата. Благодаря. От 20 години има, се провежда реформа на единния пазар и в общи линии нямаме тарифни бариери, но нетарифни бариери все, съще, все още съществуват. Ние разбираме, че трябва да се намали бюрокрацията, също, що се отнася и до е, единия цифров пазар, и че трябва да се подобри качеството на услугите. Може обаче да се получи ситуацията такава, че препоръчани писма може да пристигнат да пристигат по-бързо от е, дигиталните писма. Госпожа Маковей a fost posibilă prin... Благодаря много. Създаване на пазар е възможно благодарение на съществуването на една обща цела, именно премахването на бариерите. Сега обаче има нетарифни бариери в Европейския съюз, които водят до допълнителни разходи за фирмите, които искат да навлязат на пазара. Това са фирмите, които са най-застрашени, говоря за ДДС, е, и режимите по ДДС, говоря за споразуменията между различни държави членки и определени много национални фирми. Всички тези елементи могат да бъдат разглеждани като нетарифни, нетарифни бариери, които всъщност действат е, против гражданите, които е, в крайна сметка плащат повече за определени услуги. А също някои административни процедури могат да представляват нетарифни бариери бариери за единния пазар. Е, разчетите показват, че е важно да се финализира единния пазар за свободни е, свободно предвиждане на стоки и услуги и това би довело до над 600 е, милиарда евро ползи. Преминаваме към доклада Коми. Госпожа Маковей, една минута. Мисис Маковей, You didn't ask. Okay. Госпожа Маковей не е поискала думата. Няма други записани за обяснение на ВОД. Протокол, протоколът ще бъде представен на следващата сесия. Същото върши и за всички е, до